Right, if we could, uh... И сега, ако може вече запазете тишина. А, а, първо приемане на дневния ред. Смятаме, че той е прият. Благодаря. Имам а, две съобщения. В а, на 15 септември ще започне малко по-рано в 3 без 15 до 6 и 15. Защото преди изслушването по економическото управление, което ще започне в 3, комисарят Барние накратко ще ни представи законодателните инициативи, прияти същата сутрин. Инициативи в областта на финансовите услуги. Няма да има дискусия. И приех той да дойде направо при нас в 3 без 15, да може да говори веднага след взетите решения, вероятно след пресконференцията. И днес, след като обменим мнение с господин Рейндес доклада, ще информираме комисията по това как върват тристранните преговори Както знаете, имаме нови процедури. Накрая искам да потвърдя, че няма изменения към законодателният доклад относно връщането на ДДС. Това е шеста точка от дневният ред. С радост казвам добре дошъл на Дидия Рейндърс, председател на съвета заместник министър-председател на Белгия и министър на финансите и институционните реформи. Е, искам да кажа, че той е добре дошъл, тъй като сме, сме участвали в многобройни тристранни разговори по всички тези въпроси. Искам да му благодаря, да благодаря на Дидие за времето, което отдели да участва в тези срещи на високо равнище за да ги доведе до плодотворен завършък. Имате думата. Трудно беше да дойда на време, на това се дължи закъснението ми, тъй като и в Белгия понякога имаме дебати. Опитахме се да започнем на 1 юли. Е, за да постигнем споразумение. Искам да благодаря на всички от парламента, преди всичко на докладчикът, относно финансовият надзор, тъй като от 1 юли насам проведахме много срещи и взехме в Страсбург важното решение да отложим гласуването по финансовият надзор и е, е, най-важното беше възможно да стигнем до споразумение. Искам да доку... благодаря на всички докладчици, докладчики и докладчиците в Сянка за този резултат. Сигурен съм, е, е, че можем да бъдем уверени в изходът на работата, не само уверени в съвета и в парламента, но също така и в Европейската комисия. Смятам, че парламентът ще може през едните седмици да приеме пакета. Опитахме се да продължим. Господин Гозес, тук е на първия ред, работата по отношение на директивата за финансовият надзор. Нямахме такива противоречия, както по въпросите за надзора. Опитахме се да намерим някакво решение в средносрочен план. Искахме да покажем, че сме в състояние да създадем не само нови институции за над... финансов надзор от 1 януари до година, но да създадем една нова комисия по системните рискове, а също така и да предвижим, предвидим графика, който комисаря господин Барне обяви за приемане на нов регламент по този въпрос, а също така и директива за инвестиционните фондове. Първо трябва да кажа, че главен приоритет на бългийското, на бългийското председателство, не само в рамките на ЕКОФИН, но и изобщо, това е за да извлечем полуки от финансовата криза, която преживяваме вече от няколко години от е, есента на 2008 година, може би, проблеми, които са и в САЩ, и в Европа. Първата полука е това, че трябва да създадем нова архитектура на контролът. Мисля, че вече е, е, успяваме да направим това с някои преразглеждания, може би, след дебатите. Надяваме се, че след месеци, след месеци години новите институции ще започнат да работят и ще покажат, а, своята ефективност, за да може да отидем още по-далеч в способността си да взимаме решения в европейски мащаб. Очарован съм, щастлив съм, че от 2, 3, 4 години от сега насам имахме възможност да констатираме, че най-доброто решение е да се възложи задачата на европейските органи да решават въпроси, които надминават националните граници. И ако това се извършва от лицата, които решихме да изберем, но и други да са, основното е да се извлекат на необходимите полуки от миналото за това, което искаме да създадем. Затова от страна на Бългийското председателство съм много щастлив, че първият ни приоритет малко по малко в е, е, средата на септември вече е в процес на реализиране. Един финансов надзор, който аз вярвам ще бъде ефективен е, през идните седмици на заседанията, което ще имаме тук в Брюксел в началото на октомври, ще може да направим крачки напред и по директивата относно хедж фондовете. Не искам да кажа повече по въпроса за финансовият надзор и директивата за финансов надзор. Сигурен съм, че ще бъде много важно да продължим напред така уверено и в парламент, и в комисията, и в съвета, както до сега което ще създаде добра възможност да постигнем едно добро споразумение. Но искам да кажа няколко думи и по други въпроси. Първо, фискалната консолидация. В, в неформалното заседание на ЕКОФИН в края на месеца, това на 30 септември и 1 октомври, ще обсъдим наново от една страна възможно ли е да се направи нещо повече за е, по-добра финансова консолидация и координация в Европа но също и така как да създадем нови работни места в светлината на необходимите социални нужди на Европа. В рамките на стратегията 2020. Знаете, че взехме решение а, а, през, на последното заседание на ЕКОФИН от 1 януари да започнем с нова процедура. Но важно е да обсъдим санкциите, ако са необходими такива, за онези, които не изпълняват изискванията за фискалната консолидация, но най-важното преговори ще бъдат с комисията и парламента, за да видим какви са нашите цели в стратегията 2020. Така че не само да създадем един фискален баланс в страните членки, но също така да имаме увереност, че тази нова стратегия ще създаде по-висока заетост, ще отговори на социалните нужди, ще намерим начин за по-добро противодействие на измененията в климата. Е, бихме искали да поощрим всички страни членки да правят повече в тази насока. И така, по време на следващото неформално заседание на ЕКОФИН ще се проведе подобна дискусия с комисията и с, и с председателя на комисията. Вторият е, приоритет, е, е, важен за задача на нашето председателство е да се организира тази среща през това второ 6 месечие. Същото се отнася и за някои специфични, съвсем конкретни въпроси. по време на заседанието на ЕКОФИН ще се опитаме да обсъдим въпроса за агенциите, рейтинговите агенции, защото знаете, че е много важно, не трябва обязателно да имаме сблъсък по този въпрос, но трябва да обсъдим с комисията нашата способност да изпълним една положителна програма в Европа, подобна на тази, която се изпълнява в САЩ. Защото трябва да има някаква успоредност между развоя на нещата в САЩ и в Европа. Знаете, е, Американския конгрес е, прие важни решения. Аз съм сигурен, че ние също ще бъдем способни да вземем подобни а, важни решения във връзка с финансови надзор. Поискахме комисията и е, по-специално комисарят Мишел Барние да направи предложения как можем а, да вървим в крак с това, което става в САЩ. И затова искам да поканя вашата председателка, госпожа Боус, да участва в тези дискусии. Сигурен съм, важно е да чуем различни гледни точки от страна и на парламента, на комисията и на съвета за бъдещата ни работа, защото сигурен съм, може да се направи повече в Европа в това отношение в светлината на решението на Г-20, защото както казах, неформалният съвет в края на месеца ще подготви и заседанието на, на Г20 и на Обща асамблея на МВФ, за да може да постигнем, да стигнем до общи позиции между европейските, на европейските институции по този въпрос. Готов ще бъде, разбира се, да отговоря на вашите въпроси, но от, страна на Белка, от името на белгийското признателство, не само в рамките на ЕКОФИН, но и в най-общо казано, ще имаме два главни приоритета. Първо, да постигнем напредък в финансовият надзор, и ако е възможно това да бъде в унисон с парламента и с комисията, един, е с едно устойчиво, достатъчно бързо темпо и от друга страна да постигнем бюджетна консолидация където ще използваме една по-различна формула. Пакта за сигурност и стабилност трябва да бъде не само факт за стабилност, той трябва да бъде и факт за растеж. А, той е именно в стратегията 2020 трябва да предвидим средства в, в нашите бюджети, за да а, поощряваме заетостта и а, борбата с измененията в климата и всичко, което изисква от нас опазването на околната среда. Няма по-големи подробности да говоря по тези два въпроса, вие ги познавате добре, е, но от месец юли насам работим по тези въпроси. Ще добавя само, че не бива да се забравя, че а, на бюрото на съвета има няколко досиета, няколко въпроса, които ще трябва, по които трябва да има решение. Едното от тях е въпроса на фискалитета. Защото като че ли дебатите за финансовия надзор малко ни накара да забравяме фискалните проблеми. А, трябва да продължим борбата срещу измамите, срещу данъчните измами и да видим до каква степен би могло не само в ДДС, но и в други случаи да засилим нашето сътрудничество, размяна на информация и общите ни усилия за борба с измамите. А, казвам това, а, борба срещу измамите, защото при някои видове данъци, споменах ДДС, но не само ДДС, е много, съвсем е, възможно е да преминем към нов етап за по-ефикасна борба срещу а, данъчните измами и избягването на плащането на данъци. А, ще говоря още един път а, с комисара господин Замета е, защото, както казах, трябва да преминем към нов етап в координацията, уеднаквяването, интегрирането на нашата политика по отношение на, на данъка. Включително а, е, и е, там, където става дума за влог, банковите влогове. А, кризата не трябва да ни кара да забравяме този а, важният въпрос за фиска който е свързан с проблеми, както вие много добре знаете, за Европейския съюз, проблеми, които вероятно ще можем, ако не да решим, поне да напреднем към тяхното решение. Ще кажа още няколко думи върху три аспекта преди да приключа. Три въпроса преди да приключа. сигурен съм, че тези въпроси ще бъдат обсъждани още на следващото заседание на ЕКОФИН, неформалният съвет на 30 септември. Първият въпрос се отнася до щетоводните норми в национален план. Загрижени сме от това дали Европейския съюз може да влияе върху този процес, може да участва в развитието на щетоводните норми. Разбира се, Става дума за способността на Европейския съюз да участва, когато се взимат решения от страните членки. Вече сме говорили в, съвета, в комисията по този въпрос, но искаме да намерим една добра координация с органите, които се занимават с счетоводните норми. Вече сме повдигнали този въпрос, ще го обсъдим в ЕКОФИН. Искаме и Европейския парламент да работи в същата посока. Не става дума да правим правилата само по-лесни за изпълнение за предприятията, но искаме да имаме голяма яснота за това какво става в тези органи, които са натоварени да изработят общи счетоводни норми. Значи това е първото, което е, исках да спомена. Това е въпрос, е, който няма да изоставяме, по който ще работим на енергично плюс а, е, идните седмици. Второ, току-що се а, оповести споразумение между Централната банка и регулаторите, на споразумение относно изискванията за собствените капитали, които трябва да имат банковите институции. като белгийски министр трябва да кажа, че аз най-живо се интересувам от този въпрос, как да увеличим изискването за капиталовите ресурси на банките, как банките по-лесно да дават кредит и как по-добре да възнаграждаваме вложителите и спестителите а, изискванията а, а, а, са, са малко по-различни. И трябва да кажа, че тук сме изправени пред въпросът как да регулираме по последователен начин изискванията на новият финансов надзор изискванията за собствените капитал на банките, изискванията към изпускането на кредит, защитата на, на спестителите и така нататък. И трябва да кажа, че още на следващото заседание на ЕКОФИН поисках господин Трише, председателя на ЕЦБ, да ни даде една цялост, един цялостен поглед, не е раздробен, не е фрагментиран, въпрос по въпрос, а изцяло как може да се осъществява този надзор собствения капиталът, капитал, минимум капиталите, на, които банките трябва да имат във, всички, във всеки момент и така нататък. И заедно с парламента ще положим усилия да интегрираме различните подходи за решаването на тези въпроси. Да. Водят се също разговори за новата политика на управление в Европейския валутен фонд и това разбира се са разговори на международно равнище, не само на европейско, но нека да кажа само едно нещо по този въпрос. Преди няколко години с всички членове на Екофин си казахме, че интересно би било че значи, полезно би било да имаме там поне е, е, едно място за целия Европейски съюз. Сега по-скоро нещата клонят към едно място за еврозоната. Аз по принцип съм съгласен, но а, дали ще успеем да убедим всичките участници в еврозоната или в Европейския съюз, че това би било едно действително добро решение. Е, честно казано, струва си в Европа да се проведе дебат по този въпрос, както и по много други сходни въпроси. Например, нормално ли е в МВФ да имаме право на вето да има само САЩ, примерно. Нормално ли е това? Според нас. Според мен трябва да се постараем, трябва да направим, да свършим повече. Но разбира се, е, трябва да укрепим политиката на управление, както в Европейския съюз, така и в еврозоната. Има въпроси, има проблеми, които трябва да бъдат изчистени, някои сблъсъци, търкания с представители на други части на света. да И тези спорове не се свеждат единствено до този въпрос. Те всички трябва да бъдат надлежно разгледани. Аз знам, че и вие във вашия дневен ред гледате много спорни въпроси, но в крайна сметка от една страна трябва да останат фискалното и финансовото регулиране. необходимо е това да бъде съчетано с по-добра политика за социално благосъстояние, да се координират политиките с Европейската централна банка, с МВФ, така че да се защитят а, влоговете, но а, бих искал също да а, благодаря на Европейския парламент за сътрудничеството ако е възможно в следващите няколко седмици да се достигне до един окончателен план за надзора, това би бил голям успех и още веднъж ви благодаря за да имате участие в този процес. Твърде много са копчетата пред мен и се обърках. И така имаме списък на а, депутати, които бих искали да вземат думата. Малко се обърках а, а, в двата списъка. Не, не, не беше ясно кой иска да вземе думата и кой иска да пие кафе, но сега разбрахме. Пред мен е списъка на ораторите, които ще вземат думата. Uh, oh, Някой, чието има да не съм споменала? Keep, keep writing. Thank you for the <laughs> um, but... yeah. I will start with Jean-Paul. Жан-Пол, нека да започна. Благодаря, госпожо председател, господин министр, господин председател на Екофин. Най-напред е искам да кажа, че а, а, вашите а, грижи са грижи на парламента. Искам да се присъединя а, към поздравленията за успешната постигане на пакета за надзора и важната работа, която ви, важна роля, която ви изиграхте за, него, за неговото решаване. А също така и за директивата ИФМ за финансите. И с господин Мишел Барне успяхме да определим а, рамките а, а, за тази дискусия, които трябва да бъдат обсъждани. Така, е, искам да кажа, господин е, е, председател на Екофин, че ние няма да се отклоняваме и, а, а, както видяхте, моите колеги, а, а, а, докладчиците в Сянка, са на същото мнение. А, още, до тази сутрин ние а, а, работихме а, а, и а, уточнявахме техническата терминология. Знаете, имаме още два въпроса нерешени. Е, частният инвестиционен капитал, така нареченото private equity, е, мисля, че тук ще... и в третите страни. Е, по частния инвестиционен капитал, по частният частният капитал ще имаме преговори, които ще ни доведат до е, успех, е, не на всяка цена, разбира се. Колкото до третите страни, и там, както фондовете дялово участие, нещата не са лесни, но аз полагам усилия да, да, да блокирам работата, като преговарям с страни, които познавам по-добре от други. А трябва да се прави разлика между ония, които само приказват и ония, които вършат работа. А, не, а, казаха, казват понякога, че аз съм и двете. И, и, и, и а, приказвам и свърша работа. Но а, а, няма а, а, да. Това е много труден въпрос. Гражданите на Европа са много чувствителни. Не става дума за а, технически подробности. Самите граждани на Европа видяха пораженията, които нанесе финансовата криза. И това, че съветът сега не намира решение, ако не се намери такова решение, не виждам как бихме могли способни да, способни да отидем спокойни на срещата на Г-20. Необходимо ни е споразумение на европейски план. Искам да ви благодаря още един път за вашата решителна работа за постигане на подобно споразумение. До тук успяхме. Надявам се, че от сега до октомври ще можем да постигнем едно споразумение, което ще конкретизираме в Брюксел в началото на октомври. Може би по-нататък ще трябва да укрупним въпросите в по-големи групи, но а, може би по този въпрос ще дам сега думата на министъра за а, отговор. Срещахме се и неодавна и с вас, госпожо председател, миналата седмица. Имали сме възможност да говорим по тези въпроси. Опитахме се да постигнем един поетапен напредък. Имахме насоките на председателството, които се приеха много добре от отделните групи на парламента. За да се движим по-бързо, може би ще е полезно да, пред, да представим един текст с конкретни а, разпоредби относно а, собствения капитал. А, сега за третите страни, за съжаление, нямаме много време да разглеждаме това. В края на а, месеца ще има неформално заседание на а, съвета, но а, надявам се да получим подкрепа, солидна подкрепа от съвета, може би тази седмица, може би следващата и а, в противен случай ще трябва да разделим двете досиета. ще се опитаме да напишем текст за собствения капитал а, максимално а, скоро. Председателката. Marianne, uh, които предстои да вземат думата. Едуард, вие искахте ли думата? Не. А, пропуснах ли някого? Господин Клуд. Филип има думата сега. Благодаря ви, Добър ден, <clears throat> господин министър. А, както казах и, и, и, и в, в а, началото на вашето председателство, тъй като няма в момента правителство в Белгия, имате повече време да се занимавате с европейските въпроси. Сега за управлението на европейското управление. Необходимо е, разбира се, не само бюджетна дисциплина, но трябва и бюджетните вземания да не спадат. А, обаче аз искам да спомена нещо друго. А, трябва да се балансират бюджетните приходи и то да се ребалансират по нов начин. Ясно е, че бихме искали да а, продължим да намаляваме данъците върху трудовите доходи. Но искаме да въведем евентуално и данък върху финансовите сделки. А, но и, и нещо, което а, не се говори много така за него, но това е данъчното облагане на енергията и, и природните ресурси. И за да постигнем споразумение върху необходимостта от, от подобно данъчно облагане, е необходимо нещо повече. Видяхме вече докладът по този въпрос, който обаче е срещу облагането на финансовите транзакции, финансовите сделки но дори и комисара Левандовски споменава нуждата, че новите приходи, които, новите, които се е, нови приходоисточници в европейския бюджет, като същевременно е необходимо и намаляване на вноските на страните членки. Гърция не е, е толкова много, не присъства толкова много в новините, колкото присъстваше през пролета но ще трябва а, да продължим да помагаме на, на Гърция. Тя не е излезла още от криза, трябва да договори наново, да предоговори своите а, дългове, както главницата, така и лихвите по тях. Какво мислите вие по този въпрос? Имаме около 14 души записани за изказване. А, може би по трима, по трима да ги изслушваме. Е, Скина. Благодаря, Шаран. Господин министр, благодаря ви за съдействието и работата по инфраструктурата. Вие сте една от най-видимите политически фигури в областта на финансовите услуги в днешно време а, успяхте да внесете както мъдрост, така и хумор в а, разговорите по финансовите услуги, които бяха достигнали до задъна на улица. Искам сега да обърна внимание на това, което казахте относно Европейския съюз и САЩ. Това е една тема, с която трябва да се заемем пряко. Комисията каза, че а, е, планира да изготви сравнителен анализ. Разбира се, това ще е сложно упражнение. Аз лятото а, се занимавах с а, подобни неща написахме един списък от 12 точки, е, пет от които, според нас, са до някъде постигнати като цели, които трябва да бъдат преследвани, а по оставащите седем не сме свършили достатъчно. Тоест, по тия седем точки трябва да се убедим взаимно един друг, че предприемаме нужните стъпки. И това са стъпки необходими за постигането на една едно глобално регламентиране. Това, за което говорите. Вие гледате от гледната точка на глобалната регулация, но ам, това са въпроси, по които трябва да постигнем съгласие с американците. Ако и комисията, и парламента а, се опитват да работят по тези въпроси, моля и вие да не изоставате, а да участвате пряко в тях, за да сме максимално ефективни. Председателката благодаря. Следващия оратор. Благодаря ви. Имам въпрос относно стрес тестовете, които наскоро бяха осъществени и обхванаха немалко европейски банки. В САЩ тестовете бяха проведени преди няколко години. Но през миналата седмица установихме, че европейските банки се чувстват така, изобличени, тъй да се каже, независимо от това, че една голяма част от данните всъщност не бяха публикувани, но времено ние трябва да имаме яснота по отношение на банките и на тяхната стабилност, така че е, банките, които не са издържали, не са устояли на теста, би трябвало да са известни на потребителите, но те пък сега в момента са обидени, смятат, че това ще влуши още повече положението им. Така че в тази връзка искам да ви задам следния въпрос. Смятате ли, че е необходим допълнителен тест, който да установи с по-голяма степен на надежност състоянието на банките? Нека сега да чуем отговори на въпросите, които бяха зададени. Първо по въпроса за САЩ. Вече казах. Организираме в момента разговори с комисията в рамките на формалното заседание на ЕКОФИН. Сега, разбира се, трябва да се познава с действителната ситуация в САЩ за да се вземат решения за това как да се гласува. Естествено, трябва да има финансов раз... надзор, но, но какъв вид да бъде той и какъв вид да бъде новото регламентиране. Това е нещо, което е, се опитваме да разглеждаме от доста време, заедно с председателката на вашата комисия. трябва да се отчете напредъка от двете страни на океана, защото е важно да се отчете е, стореното. Трябва да се видят и разликите. Разликите между това, което се говори и това, което е в действително също така. Така че не мога категорично да ви дам отговор в момента на този въпрос, но ние сме а, отворени за разговори по всичките тези въпроси и в рамките на неформалния екофин. Що се отнася до а, новите подходи към данъчните приходи, това е нещо, което а, засегнах и на предното заседание на екофин и а, приноса на банките в излизането от кризата. Това е един въпрос, по който се движим доста добре. А, имаме друга новост с данъците за финансовите сделки. А, има искане за това в много държави членки, например. А в Белгия вече а, сме въвели такъв данък. в принципен план нещата вече са уредени естествено нещата ще трябва да се уеднаквят е, в е, Европейския съюз, но ви казах колко сложни бяха разговорите в Страсбург. Сега, е, данъка в данъците в енергетиката. Какво правим с ядрената енергия? Както знаете, не по-зле от мен, а становищата са много различни в отделни държави членки и в отделни политически групи. Въпросът е доколко комисията е готова да излезне с предложение. Аз по-скоро съм склонен да подкрепя едно минималистично решение за директива в тази област или пък нещо съвсем ново. И, е, а, а, сега ще премина към един друг въпрос. А, искат, попитахте а, какво е какво е становището на председателството по отношение на тези нови ресурси, по отношение на преките вноски, на, преките, на собствените приходоисточници, намаляване на вноските на страните членки. Трябва да ви кажа, че политическите групи и страните членки поискаха тези нови приходи да се използват за финансиране на борбата с измененията в климата други предложих, предложиха те да се използват за да помагане на развитието. Като министър на финансите мога да кажа следното. Когато имаме нов приходоисточник, използваме само един път. Той е един и го използваме един път. Може естествено, средствата могат да бъдат раз, разпределени на няколко, за няколко места. Но имам опит в е, Министерството на финансите. Когато получите нещо, може да го използвате само веднъж. Значи, ако имаме данък, ако мисля, че с данък върху финансовите сделки ще може да се бориме с изменените в климата, ще се можем да решаваме редица други въпроси. Ако решим така да направим, ще трябва да разделим средствата и по една четвърт за всяко, да кажем. И като председател на Екофин, исках да, да кажа, и казвам, казал съм го и пак ще го кажа, че въпросът за новите приходи те първа може да се обсъжда. разбира се, има още неизползвани възможности за приходи, но трябва да решим и как да ги използваме и за какво. Така по отношение на стрес тестовете за банките. организирахме на много добри стрес тестове на, с националните регулатори. Те бяха много прозрачни. И ако ги сравните с това, което бе направено в други страни, трябва да видите, че тези тестове бяха много прозрачни. Еднакви правила бяха приети за всички банки. Може ли да направим повече? Да, може. господин комисаря Барне и аз самия искаме да организираме подобни стрес тестове редовно. Един път, два пъти годишно ще видим с Европейската комисия как да го сторим, но, но трябваше да използваме същия подход. Ще, тези тестове трябва да бъдат не по-малко прозрачни и е възможно, там когато става дума за Г20, да имаме една обща база за сравнение. Показателите, които използваме, те трябва да бъдат еднакви и за Европа, и за Азия, и за Америка. Но трябва да кажа, че първите средства, тестове, които направихме, бяха много ефикасни, достатъчно прозрачни. Така да, че в бъдеще аз ще бъда за редовните за редовни стрес тестове. Не само за банките, но и за другите а, финансови институции. И за другите финансови институции. Разбира се, може да започнем с застрахователните компании. Благодаря. Сега следващите три въпроса. Благодаря. Благодаря за усилията, които вложихте в пакета законодателство за надзора. Това е, е един много деликатен въпрос или пакет от въпроси. Трябваше да се уредят и е, националните отговорности за финансовите пазари. Основната ми тревога е, че облигации се разпростран... спредовете на облигациите в ня... някои пазари са много по- широки от върховете им, върховете им стойности. Сега в момента ще е, предстои да анализираме основните градивни елементи на този пакет законодателство. Много пъти се каза, че е много важно политиците да се е, вслушат в експертите, особено някои водещите. Имам няколко въпроса. Някои корпоративни организации трябва да получат специално отношение, защото това ще се отрази пагубно на нашата економика. Тази събота и неделя бяха публикувани някои съмнение, че е, процесът от Базел 2 може в действителност да допринесе. Е, някои от е, колегите казват, моя пазар се нужда от това, пък други казват, моя от друго. Да, по данъка за финансови транзакции, миналата седмица чухме от господин Трише, че той потенциално може да бъде а, вреден за Европа. Та, трябва ли да а, се слушаме в тия а, експертни становища? Председателката дава думата на следващия оратор. Благодаря. Аз ще се присъединя към а, колегите, които похвалиха Белгийското председателство за инициативите му. Ще ми позволите все пак една забележка. Смятам, че е много добре, би било много добре да следим за повече кохерентност. От една страна са кредитите, от друга страна са е, спестяванията, вложенията на хората. Всичко това се намира в банките и би трябвало нещата да се съгласуват. И освен това, както казаха колегите, трябва да следим не само за стандартите, за нормите, но трябва да се постараем да гарантираме максимална прозрачност. А в това отношение има достатъчно основания за критични бележки най-вече по отношение на а, годишните отчети, финансови отчети на а, представените на борсата компании в Белгия. Много често именно липсата на прозрачност води до едно неблагоприятно развитие на е, търговията на борсата, тя започва да прилича повече на казино. Е, и сега е, трябва да си зададем въпроса дали ще използваме по-рационално и в по-голяма степен нормите, стандартите или ще гарантираме повече информираност и повече прозрачност. Наистина инвеститорите, които са готови да инвестират и е, капиталовите дружества, които разполагат с капитали и също биха желали да инвестират, се нуждаят от повече сигурност. Маркус Фебер. Благодаря ви. Нека да кажа, че след е, една година усилия и тревоги, наистина е, можем да отбележим с задоволство, че в момента европейският финансов пазар започва да се развива в правилната посока. Надяваме се, че това ще продължи. Естествено, че има хубави предложения, сложени на масата и по отношение на е, празните продажби, и по отношение на дериватите и така нататък. И тук именно е, предстои да обмислим още веднъж е, много внимателно тези предложения и да видим как ще ги осъществим. По отношение на новите предложения през тази седмица и през следващата седмица предстоят също подобни предложения, които ще бъдат оповестени от комисията. Какво възнамерява да предприеме Белгийското председателство? Ние нямаме много време. Освен това, в рамките на Европейския съвет се води една дискусия по-скоро остава дума за една група към председателя на Европейския съвет във връзка с пакта за стабилност и развитие. Доколкото разполагам с информация, мога да кажа, че след резултатите от май, които не бяха чак толкова забележителни, би трябвало да се е, стимулират държавите членки да започнат да действат много по-активно по линия на пакта за е, стабилност и растеж. Така че да се е, стигне най-вече до о, така желаните промени. Благодаря. По отношение на данъка върху финансовите сделки и нуждата да се слушаме в експертите. А, с господин Трише а, разговарям от а, повече от 15 години. И като приятели, и като служители, сега той е като председател на Европейската централна банка очевидно трябва да се вслушаме в опитът на всички. И от Европейската комисия, и от парламента трябва да чуем какво има да ни кажат. И в край на края, трябва да сме в състояние да вземем решение. И по отношение на данъка върху финансовите сделки трябва да кажа, че е, знам всички възражения. Сигурен съм обаче, че може да се организира подобно облагане. Защо? Защото може всичко. Може да, ако искате, да наложим и данък върху водата. Защо не върху финансовите транзакции? Може би трябва, да има определени условия. Може би ще бъде полезно това да стане не в една страна, примерно в цялата еврозона, в целия Европейски съюз, в целия свят, не знам. Но ако искаме да наложим данък върху водата, защо не можем да го направим? Може да го направим и върху, ако искаме да наложим данък върху финансовите сделки разбира се, трябва да изслушаме експертите, трябва да чуем всички позиции и в крайна сметка трябва да вземем решение. А, моето виждане е такова. В Белгия вече от, отдавна има по този въпрос едно, мислие. Някой казва, че ако не се присъедини към такова подобно решение САЩ, няма смисъл да го налагаме. Ако англичаните не искат, също няма смисъл и не можем да вземем решение. Може би да има смисъл, може да има смисъл само за еврозоната, трябва да помислим. А, виждали сме подобни данъци, подобен начин, виждали сме в Япония как, стават, така ставаха нещата. разбира се, обаче решението е политическо. Няма смисъл а, да се казва, че е невъзможно да се направи пак ще кажа, възможно е и върху водата да наложим данък, защо не върху други продукти или услуги. Има толкова различни видове данъци, толкова различни видове стоки и услуги, защо да не обложим и финансовите транзакции, финансовите сделки с данък. Трябва да е само да видим как точно да го направим. Това естествено не е лесна задача. Би трябвало да предприемем е, оценка, както препоръчват и Централната банка. А сега, е, що се отнася до банките, наистина необходима е съгласувана, кохерентна политика така че да се отчитат и интересите на държавата, но също да се гарантира и надежна защита на потребителите, така че те да получават при поносими условия, да кажем, кредити. Всичко това казах и във връзка с Пасъл. Още през септември ние ще започнем да обсъждаме в Екофин всички тези аспекти. Водихме разговори за Басел 3, взехме съответните решения, но е, необходим е нов модел на контрол, на надзор върху банките, за да можем да разрешим проблемите и да излезем от финансовата криза. Много важно е да се гарантира, както казах, защита на потребителите. Това въжи като е, задължително условие за всички финансови инструменти. Банките участват в е, изграждането, в формирането на политиката, но ако ние нямаме надежна система, е, Нямаме стабилни банки, нямаме стабилни е, банкови и финансови инструменти като цяло. Е, това ще бъде фатално, естествено, за цялата економика. За министрите, като че ли е по лесно да говорят за економическо управление. Моето мнение е, че не е необходимо да се формира специална експертна група, за да се обсъждат тези въпроси, но това е само моето мнение. Когато говорим за норми, е, хубаво би било това да стане на експертно равнище. Необходим ни е, освен това, и доклад, отчет, е, изготвен от експерти, които е, са специалисти в тази област. Това ще бъде моето становище, което аз ще разясня и на следващия ЕКОФИН. Необходими са ни експерти, представители и на парламента, и на други институции, които на базата на данните, с които разполагаме и на сравнението с състоянието на нещата в САЩ, ще изготвят този доклад. Но на заседанието на министрите по финансите Екофин да се започне с конкретно детайлно обсъждане на нормите, норма по норма и така нататък, нали, съответните счетоводни стандарти, това е невъзможно, това е нереалистично. Но, както ви казах, необходим ни е първо един доклад, един документ, изготвен от специалисти, експерти при всички положения трябва да се съберат, няма значение как ще наречем органа, и е, трябва да обсъдят е, най-вече стандартите по отношение на САЩ. А що се отнася до дългосрочните инвестиции, съгласен съм с вас, това не е само европейски въпрос, това е, е въпрос, който засяга и националните държави, държавите членки. И естествено трябва да помислим за данъчните преференции, най-вече по отношение на определена категория инвеститори. Но естествено нещата до голяма степен зависят и от отделните държави членки, от е, мнозинствата, които ще се формират, но при всички положения, ако ние желаем да си е, осигурим едни дългосрочни стабилни инвестиции е, в по-голям размер, тогава ще трябва да е, приемам съответната политика и да започнем да я прилагаме, за да стимулираме тези хора, за да създадем за тях стимули. Що се отнася до управлението, това е въпрос, който естествено обсъждаме с комисията. Трябва допълнително да разгледаме коментарите, но трябва да се основава тия дебати на някакъв завършен текст. Трябва да изчакаме до 29 е, септември да получим следващите предложения. В рамките на Екофин има работна група, която има като задача да предложи промени в економическото управление, но трябва да изчакаме. Както казах, взехме решение за полугодието, ще се опитаме да вземем решение за санкциите и ако е възможно, ще свършим и нещо повече. Ако успеем да свършим нещо по въпроса за управлението, защо не? за пакта за стабилност. Това не е само пакт за стабилност, това е един пакт за растеж, за създаването на нови работни места, за социално развитие и така нататък. И за това трябва да организираме надзор не само на балансирания бюджет, но също и за надежността на обществените финанси. Доколко те благоприятелстват създаването на нови работни места, благосъстоянието и така нататък. Това е много сложна задача, защото тя предполага сравнителен анализ на отделните страни, а вие знаете много добре, че не е толкова лесно нито за правителствата, нито за националните събрания да се споразумеят за система за такъв съпоставителен анализ. Председателката доста трудно положение съм, защото ми оставя 10 минути, а 8 човека искат да вземат думата. А, моля ви за това, не задавайте въпроси, които вече са повдигани и моля не задавайте повече от един въпрос и а, наистина трябва да се вместите в 30 секунди, защото в противен случай няма да получите отговор. Следващия оратор. Благодаря. За всичко това, което споделихте с нас. Искам да ви попитам за това каква е времевата рамка, за кога се е, планират банковите данъци, данъка върху е, финансовите сделки, защото знаете, че във всяка страна ще има свой план график и свои задачи. И искам да попитам дали европейско измерение може да се предвиди и е, по въпроса за банките, които не се справят, които изпитват трансгранични проблеми защото, както съм казвал, ако загубим европейското измерение, ще стане пълна неразбория. Сега ще чуем всичките въпроси, след това ще чуем отговорите. Свен има думата сега. Радвам се, че отново говорите пред нас. Нещо съвсем кратко ще кажа по отговора, който дадохте на колегата Маркус Фербър. Ако се вгледате в пазарите, ще видите, че те очакват Гърция някакси да бъде наказана. И за полугодието се разбрахме, може би ще се споразумеем и по въпроса за санкциите, но не виждаме от нас някаква силна амбиция да се постигне економическа координация на економическите политици. Ако не отправите такива явни послания, това ще означава, че не сте разбрали какво положение сме поставени в еврозоната. А, това са много спешни задачи и насърчавам съвета да излезне с много силни и смели предложения по тия въпроси и нищо такова не чух днес от вас. Благодаря, господин министр, за това, че идвате да ни разговаряте с нас. Ще се върна към един въпрос, който вие споменахте който според мен има символично значение за това как се вижда еврозоната в света. Може би, ако, бяхме, ако беше така, щяхме да можем по-добре, по спокойно когато се обръщаме към МВФ. Какво мислите а, за оказването на помощ, това е а, и, и въпрос, който е всички залегнал в Лисабонския договор. Благодаря, госпожо председател. Аз исках да се спра, искам да се спра на последното, което се спомена от колежката за МВФ. във връзка с положението в Гърция. Знаете, ЕЦБ и МВФ работят заедно за решаване на проблемите. Предвиждат ли се някакви нови споразумения? Съгласно договор 2.18 има подобна възможност. И ако нещо се стигне, някакво споразумение ще се предложи ли за обсъждане на парламента преди да се бъде изключено? Господин Клут. Благодаря, изчаках превода. Ще се спра на един друг аспект. Наскоро в Федералната република се проведе една дискусия с политици на общинско равнище. Ставаше дума за финансовото състояние на общините – отчасти състоянието на общините е наистина драматично и се налагат много стриктни економии. Но се оказа след един период на драстични економии, че състоянието става още по-драматично, поне в Северен Рейн, Вестфалия. Е така около една трета от дълговете на общините се дължат именно на разразилата се финансова криза. За това бих искал да задам сега въпроса на господин министъра. Какво можем да направим, за да спасим общините от, поне от част от тези е, дългове? Очевидно, банките не са в състояние да го направят. Енталин има думата. Благодаря на председателството за конструктивната дейност. Много се надявам, че вие ще можете да задвижите всички инструменти за да се постигне консолидация, за да се постигне заздравяване на економическото и финансовото положение. Какво мислите за еврооблигациите, господин Феар? Благодаря ви, госпожо председател. Моят въпрос се отнася до економическото управление. Ще ви попитам, смятате ли, че е възможно да се осъществи през 2011 година е, едно европейско полугодие за което многократно вече е ставало дума, как точно ще се осъществи то. И освен това, във връзка с мерките, които ще се е, приемат, а те са свързани с економии. Какво още ще предвидите, за да е, гарантирате наистина изпълнението на тези економии? Следващият колега. Благодаря, госпожо председател, господин министр. Ще ви задам въпрос, който още не е засегнат, по който не сте говорили, а именно става дума за действията на фирмите, на предприятията. Говорим за финансовия, за банковия сектор, но същевременно економическото и финансовото управление засягат естествено и предприятията. Така че би трябвало да има съответните стандарти е, и мерки за тях. Имаше е, дебат е, относно зелената книга, публикувана от комисията малко преди лятната вакансия. Тя предвиждаше по-стрикни мерки в бъдеще. Не смятате ли, че процедурите по контрол върху риска би трябвало да бъдат уеднаквени, хармонизирани за цяла Европа? Благодаря ви. И така, сега имаме около а, а, две минути за отговори. Сега. А, въпроса с банките. Може да се на, на, на, приемат по-високи налози, налози за банките. Просто трябва да се стигне споразумение в, в съвета, преди всичко за данъка върху финансовите а, транзакции. Признавам, че през 2001 година, когато а, а, Белгия председателстваше съвета, в Белгия имаше единодушие по този въпрос, но не получихме подкрепата на други страни. Може би ще, сега ще бъде различно положението. Но не мога да ви дам, приложа график. Просто ще започнем разговорите. защото се отнася и до данъците върху енергетиката. А трябва да призная, че не разбрах много добре въпроса за Гърция. Очевидно, че е необходимо Гърция да постигне споразумение с страните членки, както споменах, е, е, и тук е работата на и Германия, Германия трябваше да постигне промени за Гърция. Постигна се подобно споразумение и стана възможно оказването на помощ на Гърция. Още на последния съвет имаха разговори по този въпрос. Е, виждаме един положителен развой в Гърция и във връзка с исканията и на комисията, и на Централната банка. Ако искаме да се направи повече, може би ще бъде полезно да разговорим, да поговорим с вашата група в Германия. Ако е възможно да се убеди мнозинството в Бундестага и в Бундесрата да се направи нещо повече за Гърция, добре. Съветът да направи нещо повече, но казвам, че виждаме едно положително развитие и в действието на съвета и комисията. Признавам, че имаме проблем с Словакската република и ако е възможно, всички членове на е, еврозоната те трябва, можаха да отпуснат помощ на Гърция, но за Словакия до сега това не е възможно. Сигурен съм, че може, би трябвало да може да направим повече. Е, ще кажа само по отношение на външното представяне. Вярно е, че е, би, би могли да напреднем по-бързо, но трябва да убедим всички държави, и малки, и средни, и дори най-големите държави в Европа, че те трябва да се прегрупират, ако е възможно, да се каже така. Един пример, може би, ще убеди всичките. Това е което стана в Копенхаген. Когато съществува убеждението, че все още има големи страни в Европейския съюз, които не участват в дебатите, виждате какво стана в Копенхаген. В края на краищата, на края на дебатите нямаше никой. Е, е, един бългиец преди години каза, че всички европейски страни са малки, но някои не го съзнават. Няма да си позволя да кажа същото, защото само правя една историческа иллюзия е, колкото до дефицитите в различните страни, в ЕКОФИН, Естествено, ние се занимаваме с страните. Ще ви кажа какъв е моят опит в Белгия. Много е трудно да се убедят страните да се организират провинциите им, различните им общности, различните им региони за да решаване на този въпрос, но когато обсъждаме нещо общо в Европейския съюз, нещата са още по-сложни. И затова в препоръките, които даваме заедно с комисията по отношение на програмите за стабилност, може би наистина трябва да обръщаме по-голямо внимание върху това, което правят местните власти и като а, даваме някои ориентировачни показатели, но всичко това, разбира се, е, влиза в рамките на правомощията и отговорностите на националните и регионални органи. Относно а, финансовият надзор и поощряването на инвестициите в Европа. Разбира се, трябва да се прави повече по този въпрос. И възможно е дългосрочно виждане. Същото се отнася и за банковият, финансовият сектор, където има общи правила за премиите, за възнагражденията на тези, които работят в този сектор и така нататък. Комисията би трябвало да отиде, продължи работата в тази насока. Вече сме започнали с надзора защо не е да отидем и по-нататък. Но трябва да признаем, че нещата са сложни и че мине доста време, докато се приеме някакво решение. Трябва да обсъдим въпроси в Г20, за да видим какво мислят другите големи страни по отношение, примерно, на политиката на възнаграждение на работещите в финансовия сектор. Госпожа Голя ми зададе въпроса, но и други също го споменаха. Споменава се и на триалога. Какво можем да направим за по-добро економическо управление в Европа? А, трябва да кажа, че от време на време може да организираме заседания съвместни между Европейският парламент и представители на националните парламенти. и същото да се организира и от политическите групи с техните сродни групи в националните парламенти, които могат да се срещат. Защото от време на време остана с впечатление, че ние сме не само различни страни в Европа, но има и доста различни политически ориентации, доста големи различия в това, което се прави в националните парламенти и в Европейският парламент. И ако бих могъл да ви, да си реша да ви дам съвет, ако искате да помогнете на Белгийското председателство, унгарското след това и по-нататък на други председателства, може би може да организирате по-често, още по-често, уеднаквяване на позициите на парламентаристите в Европейския парламент и в националните парламенти. Или пък в, на депутатите от Европейския парламент и от местните парламенти, които принадлежат към едно политическо семейство. А по този начин ще можем да убедим нашите колеги е, в много от нещата, които искаме. Има още много проблеми, пред които седят пред съвета. А, а, благодаря, че помогнахте за постигане на определени споразумения. А, и а, сигурен съм в идните дни ще имаме още дискусии по а, тази важна директива. Благодаря. А по въпроса за управлението, финансовото, економическото управление, ще се опитаме и там да направим нещо. Както казах преди малко, първо трябва да видим как да организираме економическото управление в Европа. Колкото за корпоративното управление, самите а, търговски дружества а, трябва да се вземат. него обсъждахме въпроса на съвета на в ще го обсъждаме и в други формати на съвета. Аз самия съм готов да обсъждам този въпрос, но за сега този въпрос е остава на ниво а, фирми а, и не е а, предвидено обсъждането му официално в Екофин. и, разбира се, трябва да ви кажа, че нашата комисия се среща с националните парламенти, а през март ще поставим на пред нашите колеги въпросите за економическото управление, надзора и така нататък. и надявам се, ще разберете, че и ние правим това, което е по силите ни. Благодаря ви. понякога ме питат как си запълвате времето в комисията по економическите въпроси, но виждате само едни въпроси и отговори. А, колко ни ангажират. Благодаря ви много за вашето участие в триалогът и се надяваме скоро да ви видим пак при нас. go, we've got to do the report back on supervision. Само, че не си тръгвайте, защото предстои да говорим за доклада за надзора. Okay, if we could settle down, everybody така, колеги, моля да заемете отново местата си. Преминаваме към точка четвърта от дневния ред. А не, друга точка е всъщност. Просто четвърта излиза, но а, трябва да говорим за приключването на преговорите с съвета по пакета за финансов надзор Имаше тристранна среща, както знаете, бяха разглеждани предварителните споразумения, така че първо ще се обърна към заместник председателя на комисията и докладчика. Заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Трябва да бъда кратък, защото има и много други доклади, които предстои да обсъдим. Ще се опитам, колкото е възможно по-кратко да представя нещата. Нека да благодаря и на вас, да благодаря на комисията, да благодаря и на министъра, който току-що ни напусна. Благодаря и на председателите на другите комисии, с които а, трябваше да обсъждаме а, позициите си и благодаря на сътрудниците на секретарията. Това не бе никак лека задача. Става дума за е, постигането на общ резултат 16 е, координатори с е, много сътрудници трябваше да обединят позициите на комисиите и на политическите групи и на институциите и затова наистина в началото като че ли имаше доста хаос, но ние успяхме да се справим. Също времено се създадоха различни нови съюзи между някои политически групи, за които смятахме, че няма да сътрудничат помежду си, но те се обединиха и също времено пък се получиха обратни тенденции при други, да кажем, британските консерватори успяха да ни е, изненадат във връзка с някои свои виждания за защитата на европейските банки. Но Нека да обобща резултатите. Имаше от една страна виждането за институционализация на финансовата и банковата политика. Е, Ла Русие е, и е, Штайбер, това са, така да се каже, основните имена, които маркират тази тенденция. Също времено бяха публикувани различни доклади междувременно Спомняте си тези невеляшки, руските кукли, които излизат една след друга все по-малка и по-малка, но много наброй. Ето така е, ми се струва, че е, изглеждаха и докладите, които излизаха от е, комисията много амбициозно се работеше. Във всеки случай всички бяхме обхванати от амбицията и обзети от амбицията да постигнем добър резултат. На 7 юли е, приехме с голямо мнозинство в парламента измененията към основния документ. Успяхме да ги е, прокараме и резултатът е положителен, защото инак наистина ще, ще се получи нещо бедствено, нещо катастрофално. Ето, показвам ви сега документа на, в лявата колона. Виждате текста на съвета, срещу който се борихме, а от другата страна, на другата колона, съдържат текста, който успяхме да прокараме, за който се обединихме. Постигнахме съгласие. Така че сега е, съм убеден, че на тази основа и европейските надзорни органи и националните надзорни органи ще могат да продължат да работят, запазвайки правомощията си. Адолфо, моля. Да, органи, които ще бъдат в състояние да уточнят какви ще бъдат стандартите при изпълнението, какви ще бъдат правилата за изпълнение, съгласно европейските препоръки. Като ние стигнахме до извода, че за момента не се налага една, така да се каже, правна уредба, но че на основата, която предлага този документ, ние ще можем да контролираме е, надзорните органи и да предприемаме съответни действия срещу тези от тях, които не действат достатъчно активно, не спазват е, препоръките, не спазват правилата. Още повече, че националните надзорни органи вече са установили е, една система от правила за надзор на банките. Ние бихме желали да запазим интересите и на банките, и на потребителите. Трябваше да се избегнат инфекции, така да се каже, в рамките на това споразумение. Трябваше също времено да се защитат по един много надежден начин малките и средните предприятия съветът, е, а и комисията като че ли пренебрегваха някои аспекти, най-вече във връзка с е, надзора, контрола върху риска, управлението на риска. Същевременно ние се постарахме най-вече да създадем условия за запазването на големите банки, които са толкова големи, че наистина е, един срив при тях е, би бил много страшен, много драматичен. Трябваше е, да установим е, така, оптималната система за е, овладяване на риска и за управление на риска. Е, същевременно да се обединим и около един модел за провеждане на стрес тестовете и за гарантиране на стабилност на банковите институции. И също времено обсъдихме и още един въпрос, за който стана дума, а именно спешният характер на е, мерките за предварително финансиране на е, гаранционните фондове, фондове, които би трябвало да гарантират спестяванията, вложенията на е, банковите клиенти. Ето това е нещо много важно. Е, необходимо е естествено и контрол върху цялата тази система за е, гаранционните фондове. Член 7 предвижда съответните мерки. Европейският парламент ще запази водещата си роля по отношение на избора на водещите, на най-важните фигури в новият Европейски надзорен орган в това отношение, така че Централната банка ще запази функциите си, но ще трябва да представя един отчет за всички онези е, форми на работа, области, инструменти и така нататък, които са особено важни за нас и за начина по който те се е, изпълняват и спазват е, в отделните държави членки. Естествено, че задължението за отчетност е нещо много важно в рамките на една демократична система и всички ние много държим на нея. Благодаря още веднъж на всички, които участваха в изработването на нашите предложения, които подкрепяха работата на представителите на комисията. Смятам, че е, това е пътя, който ще е, доведе до по-добри резултати по отношение на финансовото, банковото е, управление, по отношение на економическото управление в Европа като цяло. Вие имате документа, така че можете да се запознаете с него и по този начин да придобиете и собствени впечатления. Благодаря. Сега преминаваме към Европейския орган за ценните книжа и борсите. Свен има думата. Няма да повтарям това, което вече бе казано. Работихме в сътрудничество. Няма да благодаря отново на всички, на които вече бяха поднесени благодарности за да спестия време. Искам да подчертая само двете достижения които имаме на лице. От едната страна увеличихме компетенциите в областта на защитата на потребителите, което, разбира се, е от голямо значение както за моя доклад, така и за другите два. Ще, се продължаваме да следим доколко се използват тези нови разширени правомощия. И втория важен според мен въпрос е, че успяхме да постигнем възможност за прекратяване на търговията на определени продукти, което е мярка, която може да се окаже полезна в бъдеще. В пресконференцията, когато комисията представяше своите резултати, бяха споменати 100 души, 100 служители за новата институция. Аз не мисля обаче, че такъв, такава трябва да е числеността, която да предвидим. постигнали сме много и трябва да а, отвоюваме необходимите резултати. Поне в Германия сме видяли, че не се изтрува а, да се поддържат институции с неадекватен брой служители. Ние като парламент трябва да се върнем на този въпрос и да разгледаме внимателно откъде ще се, как ще се осигурят човешките ресурси. Второ, в рамките на директивата за прозрачността гласувахме по въпроса за под, гласуването по страни и комисията обеща да издаде съобщение до следващата есен. Ние като парламент пък трябва да решим ние какво искаме и да напишем един доклад, който да бъде е, разисквам тук първо, за да формулираме становището си в тая област. И накрая мисля, че е особено важно да подготвим и нашия принос по въпроса за това кой ще оглави тези нови институции. Разбира се, няма да говоря за ръководителя на така обичаната от Силви а, институция, но а, за останалите е много важно а, гласът ни да бъде чут при дебатите, за да могат новите институции да си дават сметка, че ще бъдат отговорни пред тая комисия и че няма да могат да се измъкнат от нас, ако не се изпълняват задачите. И последното нещо, което искам да кажа, е, че имаме обща декларация на четиримата координатори, която бе подписана след като, след като достигнахме до компромисно решение с съвета и комисията която гласи, че ще внедрим пазарната инфраструктура и процеса на а, надзора в а, Европа. Чухме, че по въпроса за кре... рейтинговите агенции има сериозни съмнения от някои страни. Предстои допълнително да разискваме това въпрос в по-широки рамки. Аз очаквам а, с нетърпение наистина да интегрираме по такъв начин постигнатото вече от нас в процеса на уеднаквяване. тъй като заедно взехме решението, заедно гласувахме, трябва заедно да продължим да а, говорим. И сега за органа по а, пенсиите и осигуровките. Питър има думата. Благодаря. Благодаря на всички участници а, за техния принос. А, не винаги размера има значение, а, колкото и а, не любезно може да прозвучи това. Но а, това, което успяхме в крайна сметка да постигнем, най-значимото са плановете за тяхното учредяване. Всички знаем, че имаше моменти при дебатите, е, които просто нямахме време да разгледаме надлежно, трябва да се върнем на този въпрос. И да, действително, 90-100 човека на агенция няма да бъдат достатъчни за целите на изпълняването на това регламентиране. Само в Лондон, аналогичната агенция, има 3000 служители. В някои банки в САЩ има повече дори от този брой служители но а, все пак е нещо, все пак е някакво начало и от 1 януари 2011 година а, вече ще разполагаме с координация на европейско равнище, е, така че да а, се занимаваме с някои от а, е, особено важните въпроси. Това е един инструмент за вземане на решения и за намаляване на системните рискове, които биха могли да възникнат при а, едно повторно а, една повторна проява на финансовата криза. Е, като каза и министъра, няма смисъл да планираме реакцията срещу кризата, която е трябвало да бъде предприета миналия петък. Но пруденциалните надзорници, микронадзорниците също трябва да а, участват. И това е една структура, за която говорим отдавна. Макронивото, економистите от Европейската Централна банка ще трябва да се срещат и да обсъждат и въпросите, свързани с ежедневния надзор на стопанските дружества. Ако няма такава съгласуваност, няма как да не възникнат бедствия и в бъдещето. С Хосе Мануел сме обсъждали въпросите на пенсионните фондове и осигуровките. А, там има сходни неща с банковия сектор. Но естествено има и специфики. пренесли сме каквото сме могли от банковия сектор, но по някои въпроси просто ще трябва да кажем не. Това са дългосрочни институции, това не са обикновени банкови а, действия. И ще е трудно да се достигне до компромис за един законодателен акт на европейско равнище, което да покрие и застраховките и пенсиите. Може би ще трябва да разпишем нов документ. Процеса за разрешаване на спорове, помирителният процес е нещо ново. Той ще ни даде възможност да съгласуваме процедури, ще разполагаме с система за изпълнение и това е нещо, което е много важно, което искахме да постигнем. А, средства за а, съдебен контрол тогава, когато това е, е необходимо. А, много е важно това, за да се види, че сериозно а, гледаме на европейското законодателство, което да осигури уеднаквеност в европейско план, европейски план. А, излезли сме с резолюция, с решение да намерим решение за намаляване на различията в европейските страни. Трябва да настояваме на това. И накрая бих искал да кажа, че агенциите ще функционират доста добре. Естествено, имаме някои несъгласия по това как ще подбираме служителите, как точно ще се уреде някои древни детайли, но аз не се тревожа толкова по тия въпроси. вярвам обаче, че банковото дело е различно от застрахователното и от пенсионното. Разполагаме само с няколко месеца да внедрим новите процедури и ця, всъщност цяла една структура на надзора с своята собствена инфраструктура. Мисля, че екипа ни свърши чудесна работа. Още веднъж им благодаря и за мен бе чест да работя с тях. Председател... Благодаря, Питер. А сега Силви. Съвсем набързо. А, а, а, а, съгласен съм с това, което казаха преждеговорившите. Само една забележка. Защо се борихме за председателството на Европейският съвет за системните рискове. А, защото искахме а, а, а, да имаме участие в тази работа, искахме от една страна да имаме един съвет, от една страна едно европейско, един съвет, който да е говори от името на, на страните членки. Имахме а, споразумението между докладчика, и е, групите, които защитаваха амбициозни позиции. За останалия текст е, смятам, че трябва да продължим да работим колкото е възможно, а, е, а, за а, да останеме в а, съвета за системните рискове, а, защото съвета а, а, предпочиташе като че ли банките. Има и още битки, които трябва да водим в бъдещето има декларация на координаторите, в която се казва, че всичко, което не сме постигнали, особено по общо европейските органи, агенциите, рейтинговите агенции и други, ще може да продължим да работим по този въпрос в тези рамки. Благодаря на докладчиците който ще позволи да се защити ролята на парламента. Благодаря и на секретарията за огромната работа, която свърши. Благодаря. В такъв случай можем а, а, да стигнем до а, общата директива 1, омнибус 1, а и трябва да кажа, че въпреки, че тя не е така широко обсъждана, колкото други проблеми, в никакъв случай не трябва да се подценява огромната работа, свършена по тази директива. А, така че след като имаме прието Омнибус 1, може да очакваме Омнибус 2. Антонин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за любезните думи и за доброто сътрудничество. Благодаря и на всички останали колеги, най-вече на онези, които активно взаимодействаха с докладчика. Работейки по директивата Омнибус 2, да, опитахме се да обхванем всички секторни директиви дейността на всички органи в тази област, следвайки и е, логиката на е, отделната държава и европейската логика. Така че засилихме координацията на секторно равнище, след това е, помислихме и за нови процедури на посредничество, за нови арбитражни процедури за разработването на нови норми във връзка с приемането на Лисабонския договор. Ние е, имахме неопределени процедури, които се наложи да изменим, от, макар и отчасти, или да е, пригодим към новата обстановка. Освен това, искахме да осигурим прилагането на новите разпоредби и за това въведохме принципа на общата култура. При е, конгломератите се опитахме да наложим е, повече прозрачност, е, за да постигнем по-добър резултат. Това, което не успяхме да проведем до край, бяха докладите на държавите членки. Това бе наше виждане, наше предложение, но комисията се ангажира най-малкото в най-скоро време да представи документ по този въпрос и евентуално да включи докладите на държавите членки в директивата за прозрачността, която предстои да се приеме през следващата година. Както вие казахте, госпожо председател, включени са нови възможности, свързани най-вече с оценката върху въздействието. Благодаря. Благодаря. А, и това ще добавя на, на това, което, към това, което Антонина каза ще трябва да има задължителни таблици за съответствието по отношение на делегираните актове. Това е много важно за цялата работа на парламента, когато трябва да се включват между институционни споразумения. А надявам се, че нашата комисия ще даде пример в това отношение. Повечето от политическите групи в комисията вече потвърдиха, че подкрепят компромиса има ли някой, който иска да каже нещо по този въпрос? Или да зададе въпроси? Да... Ако няма, а, нямаме наши тук противоречия. Ще се внесе в пленарна зала да се обсъди през вторник. Няма да има пълен дебат в вторник. Дали няма да има изобщо дебат? Значи в вторник не се предвижда нищо. Гласуването ще бъде в среда, преди гласуването. Ще има възможност докладчиците да кажат няколко думи. Няма обаче да ни се разреши втори път да обсъждаме. Опитахме, обаче не ни, раз... не ни разрешиха. Благодаря на тези, които работиха по този въпрос. Сега стигаме до следващата точка от дневния ред. А това е четвърта точка. Това е регулирането на търговията с финансови инструменти, платформи за анонимна търговия с финансови инструменти, така наречените Dark Pools. И давам думата на Кей Свинбърн. Благодаря, госпожа председател. Искам да благодаря на, на, за помощта на докладчиците в Сянка, на техните асистенти, на политическите консултанти, всички, които помогнаха да стигнем до тук. А когато а, проучвахме въпроса, най-напред зададахме два доста различни въпроса. Първо, а, дали а, директивата DFI а, а, за финансовите инструменти е постигнала това, което е, трябва. По този въпрос а, стигнахме до заключението, че DFI е много била, много успешно а, свършила работата си. Е, че е, има по-голям избор на инвеститорите, по-ниска цена на транзакциите и ефективност в ценообразуването. Е, ДИФИ е, е успех за единият пазар. А, а, а, и а, а, а, трябва а, да се види дали изключенията все още са приложими. Предлагам, правим някои предложения. Заедно с приложението а, на директивата, структурата, наред с това се промени различно. Широко се използват електронната, използват електронна търговия. А, всичко това а, даде роди нови стратегии, високочастотни, алгоритмични и други начини на търговия а, а, трябва да се разбира добре какво е тяхното въздействие върху пазара и как те допренасят за ликвидността и за всички пазарни функции. Трябва да използваме тази възможност, а, за да може да видим как всичко това се отнася към новите предизвикателства, които сме изправени, за да запазим цялостта на пазара, да запазим конкуренцията и прозрачността, за да могат финансовите пазари да продължат да служат на европейският бизнес и на инвеститорите. Един от резултатите от нашите проучвания е, че качеството на пазарните данни не е толкова добро, колкото ни се иска да бъде. Това се отнася особено за качеството а, а, на а, нерегулирания, делките по нерегулирания, така наречените извънбосови операции. За да има равнопоставеност тук, трябва да осигурим качество и последователност на данните, както за участниците в пазара, за инвеститорите и за трейдерите. И не по-малко важно, и за регулаторите. Когато проучвахме работа за доклада, искахме да видим как функционират пазарите след а, а, приемането на ДЕПФИ. А, а, и а, особено като се има предвид, че таксите бяха значително намалени за транзакциите. А, не установихме това обаче и за това започнахме да търсим а, а, какво ще ни кажат институциите, за да видим защо те търсят извън борсови сделки и защо в някои случаи а, а, използват а, така наречените платформи за анонимна търговия Dark Pools. Данните, които получих, показват, е, че въпреки, че стоеността е, на една единствена транзакция е значително е спаднала, общата цена на търгуването по една поръчка значително се увеличило в някои случаи. И за това трябва да видим как реагират на това инвестирането и как може да се види в светата на директивата, какво трябва да се направи на пазара. Знаем, че сега търговията е предимно електронна, не само в а, а, а, пазара на акциите, но и също в деривативите и в други финансови инструменти. А, а, значи, до 33 000 сделки за секунда се сключват. А, това е много, много изключително висока бързина, с много големи обеми на търговия. А, и а, мнозина маркетмейкери фактически действат неформално, а без да имат формални задължения. Трябва да използваме следователно възможността да оценим промените в регулирането в този нов финансов пейзаж. Ролята на финансовите а, а, пазари е да а, разпределят а, риска си между капиталните инвеститори и фондове, като изпълнят своята социално-економическа функция. Пазарът е економически е, на ефективен инструмент е, за превръщане на спеставанията в капиталов растеж. За да може да стане това, трябва да се осигури е, прозрачност на пазара и него, качеството му. Трябва да разгледаме такива въпроси, като например, дали всички места, където се търгува, действат справедливо, и дали а, осигуряват защита а, и достатъчно, а, има достатъчен принос за онези, които разчитат на тях. Дали прекият пазар до различните пазари трябва да се ограничи само до урегулирани а, органи? Дали в а, тези общи рамки, а, а, където има пресичащи се брокерски мрежи, им съществува достатъчна защита? Може ли регулаторите е, да е, създават е, своите да изпълняват своите портфели там, където им чуват значителни злоупотреби. Отложихме данните, публикуването на данните по доклада. Миналата седмица Мери Шапиро заяви, че много институционни инвеститори се боят че търгуването на публичните пазари а, а, ще повлияе върху цените. А, трябва значи да внимаваме краткосрочните предимства за инвестирането, някои инвеститори да не навредят на всички, а това е виждане, което споделям. След приемането на директивата, е, финансовите пазари е, имат големи предимства. Не трябва да се опитваме да върнем колелото на историята, обаче а трябва да въведеме критерии и правила, така че европейските финансови пазари да продължат да предлагат една справедливо място е, за търговия, което е в полза на економиката то цяло. Опитахме се да се занимаваме с някои от тези въпроси в нашия доклад и се надяваме с вашата помощ да направим много повече през едните седмици. Като имам предвид, че докладът е крайно технически, а, сме създали един а, общ обяснителен доклад, където обясняваме в, в по-големи подробности какво е алгоритмична търговия или други подобни. А, искам да призова докладчите в сянка да продължат своята работа, за да можем да се справим с тези важни структурни въпроси, да създадем един пазар, пазар, който директивата изисква, който да е безопасен и полезен за всички. Благодаря, Кей. Маркос Наец е тук от обаче... докладчиците в Сянка, но няколко други са се записали, искат да вземат думата. Силви първо ще говори от името на Оли Шмидт. Да, а, говоря от името на колегата, защото а, в момента не е тук. А, нашата група не разполагахме с особено много време да разгледаме всички страни. Приветстваме заключението от доклада, благодарим за работата, най-вече факта, че настоявате на повишаване на защитата на инвеститорите и подкрепата на реалната економика и малките и средните предприятия. Подходът е доста уравновесен. Имам обаче един въпрос. Не винаги давате ясен отговор на въпроси, които са от значение за европейския инвеститор призовавате е, за допълнителни проучвания по няколко важни въпроси. Е, ние сме съгласни, че има нужда от повече анализи. Е, даваме си сметка, че много от въпросите са много сложни много специализирани, но искаме да знаем точно какъв е обхвата на анализа, който предлагате. Дали държавите членки трябва да дадат повече информация, дали комисията Какви ще са ролите на ЕСМА, на ЕСРБ? Това са новите а, звена, които учредяваме. А, подкрепяме идеята, че намаляването на системния риск може да бъде приоритет в рамките на директивата за пазарите на финансови инструменти, но това не е единствения приоритет. Има и други по-ранни приоритети, които все още не са изпълнени. Други въпроси. Факта, че искате да намалите срока за публикуването на сделките, призива за в шести параграф за включването на нови разпоредби. Това е много сложен въпрос. Ние си даваме сметка каква е необходимостта от това, но сметаме, че то може да доведе до понижена прозрачност. После понятието за подходящ обем, който споменавате, пак е неясен не и неясно и спорно. Е. Но като цяло ви благодарим за работата, но смятаме, че трябва да се задълбочим по някои конкретни въпроси, да изясним какво от тези въпроси ще залегне като част от преразглеждането на директивата. Благодаря. Благодаря, Силви. Е НП има думата. Благодаря. Ще благодаря първо на докладчика за това, че се е заела с тази много сложна тема и е представила на нашето внимание един добър преглед е, върху всички въпроси и аспекти, които са необходими, за да се подготвим за е, измененията в е, директивата относно пазара на финансовите инструменти. Също времено, когато става дума за високочастотна търговия, трябва да си даваме сметка, че това наистина е зло. Зло, което просто трябва да се познава. Да се познава добре и да знаеш докъде можеш да се впуснеш именно в е, водите именно на тази високочастотна търговия и можеш ли да си го позволиш изобщо? Има със сигурност проблеми. Естествено, че ще трябва да внимаваме много във връзка с дериватите. Особено в среда ще има някои изменения и предложения в това отношение – Струва ми се, че по отношение на дериватите нещата все още не са достатъчно избистрени. Ще видим дали колегите ще подготвят съответните текстове и предложения за дериватите до среда, така че да ни спестят допълнителни главовали и тревоги. Колежката Гола току-що каза нещо, с което наистина съм съгласен. Да, ние желаем да включваме активно в тази сфера нови агенции, агенции изпълнени с живота, агенции, които наистина могат да поемат отговорността и задачите, които им възлагаме. Мисля, че това при всички положения трябва да се обсъди много сериозно и евентуално да се включи като допълнителен въпрос в доклада. А също времено борсите, регулираните пазари се нуждаят от е, много точно определени правила. Ние не можем да оставим нещата така, както те са към момента. Именно този пазар е, да действа по собствени правила, това е, е въпрос, който очевидно ще трябва да се реши. Дали е, предлаганите от някои от колегите варианти са приемливи, това е въпрос, който ще обсъждаме, който ще решаваме през следващите седмици и месеци. При всички положения ние трябва да помислим за това. Ще имаме ли различни пазарни системи, ще имаме ли някакви прагове в рамките на тази извънборсова търговия. Всичко това са много-много специфични, много сложни въпроси, с които ще трябва да се занимаваме много активно и задълбочено през следващите го... Е, месеци. Комисията е провела едно проучване, е, Докладчикът е, използва заключенията, изводите от това проучване като основа за доклада. Аз много се надявам, че по този начин наистина ще е, успеем да се справим в тази изключително сложна тематика, не веднага, естествено, през следващите години. Благодаря. Социалистите е, отново заместник ще говори и от тях. Благодаря ви, госпожо председател. Говоря от името на докладчика Сянка от социалистите и демократите. Приветстваме доклада на госпожа Суинбърн, който дава възможност на парламента да сподели възгледите си относно такива въпроси, като високочастотните търговски сделки, платформите за анонимна търговия с финансови инструмени. отчитат се значението на регламентирането на, финанс... на търговията с всички видове финансови инструменти и също е отчетен системния риск. Съгласни сме, че основната цел на директивата е да се осигури прозрачност на ефективните и ликвидни пазари. Изключително важно е тази прозрачност за крайния продукт. Трябва да припомним, че парламентът прие освобождаването от изискванията за прозрачност преди извършването на сделките, което доведе до а, възможност за възникване на платформи за а, анонимна търговия с финансови инструменти и а, регулирани такива платформи поне а, дават възможност за прозрачност на наличната ликвидност като стойност. Това, което се търгува извън борсово, по такъв начин остава между 30 и 40% и не е спаднал този дял от влизането в сила на директивата. Затова е много важно при преразглеждането на директивата комисията да отговори на този въпрос, защо делът на извън борсовите финансови инструменти не е спаднал и да се види дали действително всички мерки и правила се прилагат ефективно. По-специално тогава, когато се търгува с извънборсови инструменти на платформи за анонимна търговия е необходимо да има изискване е, да се регламентират в особен режим тези е, платформи. Има обаче много важни е, други моменти в доклада, както подчерта докладчицата. Изнасянето на все повече инструменти от тези на извън борсовата търговия. Това ще стане чрез по-строго правоприлагане, отмяната на някои освобождения някои освобождавания от изисквания за прозрачност. И по такъв начин да се осигури максимална прозрачност на регламентираните освобождавания и също да се гарантира, че няма никакви необхванати от изискването за регламентиране места в европейските финанси и по такъв начин ще могат действително на практика да се изпълнят целите на директивата за. Благодаря, Паскал. Искам да се призаетиня към всичко положително, което се каза за доклада, защото смятам, че той е един много добър инструмент, много добра основа за обсъждане и на техническите детайли, като има и една политическа линия, която според мен ще ни даде възможност да постигнем единодушие в парламента, единодушие, което ще ни помогне при преговорите с Европейската комисия каза се, че ДПФИ е успех. А, подобрява се прозрачността. И както вие току-що казахте, близо 40 а, процента се правят а, извън борсово. значи не имаме един ограничен успех. Когато се говори за слабости, трябва обаче да се каже, че това е успех. И затова трябва да пледираме за една дълбока, а не козметична а, ревизия на директивата. Главното, което искам да посоча, и то отговаря на предложенията на доклада. Е, необходимо е да се повиши прозрачността преди и след търго, търго, търго, сделките въпрос, по който като че ли има разногласия, може би не са добре разбрани пред вашите предложения да се а, увеличи прозрачността, предлагате вие. Вие казвате, че искате да се снижи прагът на, а, да се снижи прагът на онези, за които, поръчки, за които се позволява да се извършват с, чрез тези платформи за анонимна търговия с финансови инструменти. Днес вече сме изправили преди сериозен проблем. Регулираният пазар се отдали, от него се отдалечават някои от най-големите поръчки, отделят се от него. Те биха могли да се реализират върху регулирания пазар, но големият обем, които, от поръчките, които са свързани с рекапитализиране, рекапитализацията на предприятията, се извършват чрез тези dark pools. И този пазар не е регламентиран пазар, също се нуждае от референтна цена. И ако няма такава референтна цена, възникват проблеми. И това е една от ключовите е, цели на директивата, която не беше постигната. Трябва да направим така, че цената на регламентирания пазар трябва да бъде най-справедливата цена. Най-точната. Това първо. Второ, което ми се струва, че е важно да се спомене, то вече беше казано от господин Фербер и от други – трябва а, а, а, да вземем предвид а, фактът, че трябва да се фиксират а, а, общи а, а, средства за всички а, европейски а, организми, които действат тази област. А, съществува и конкуренция по отношение на правилата. И когато се конкурираме по, по отношение на правилата, това винаги носи опасности, тъй като за едни има привилегии, за други а, а, отрицателни страни. По-малко прозрачност, повече инфор... по-малко информация, по-малко сигурност. И, и за това конкуренция трябва да става възоснова на правилата. И е, този орган трябва да играе роля на пазач, на жандарм, който да осигурява именно това. И последното, което искам да кажа, бих бил по-критичен по отношение на а, валутната търговия. А, трябва да видим каква е полза за малките предприятия, за реалната економика, за всички инвеститори, а не само за участниците в, тази, в търговията. А, виждаме какво а, става. А, техниката не трябва, да ни, не трябва да ни ръководи техниката, не трябва да, да, да ставаме нейни роби. А, и е високочастотната търговия, е, високочастотната търговия а, а, а, повдига регулационни въпроси по отношение на нейната регулация. Когато една голямо мнозинство от поръчките, които стават чрез, в рамките на частотна търговия, не се изпълняват, а, сме изправени пред проблем. Защото това не са истински поръчки, значи, които имат за цел да донесат ликвидност на пазара в даден момент. Е, когато няма ликвидност на пазара, един малък брой оператори създават олигопол, един монопол на ограничен брой участници. това е състояние на нещата, към което трябва да приемем критичен подход и с това ще приключа, операторите, борсовите оператори трябва да, за, да бъдат задължени поръчките, за които става дума, да бъдат фактурирани, защото в момента те от тях не остава следа. Може да се поиска от всички европейски борси а, а, а, поръчките, които са предложени, но не са изпълнени, също да бъдат фактурирани, за да имаме някаква информация, да знаем какво става. Благодаря. Е, Йорген Клют. Ja, danke Юрген е, Клют има думата. Благодаря, госпожо председател. Тамас Хендел всъщност е докладчик в сянка от името на нашата политическа група. Той ме помоли да го заместя и да поднеса извиненията му, тъй като днес не може да присъства. Неговите забележки са следните. Когато се опитахме да разберем за какво става дума точно и какво е състоянието към момента, установихме, че очевидно става дума за нов елемент, за нов инструмент. Е, няма достатъчно информация. Хубаво е в това отношение, че е, темата е включена в дневния ред, за да можем да я обсъдим и да потърсим повече информация. Прегледахме и направеното през последните месеци, всичко това, което е свързано с е, пакета за надзора на финансовите пазари и което е подчинено на една голяма цел да се постигне повече прозрачност на финансовия пазар. И виждаме, че в крайна сметка, е, че е, така наречените Dark Pools, е, тези платформи, за които говорим, не са нищо друго, освен организирана липса на прозрачност. Очевидно, те са точно обратното на всичко това, което ние се опитваме през последните месеци да, елими... да, да постигнем. Или те представляват точно това, срещу което ние се борим. Това е форма на търговия, която е в пълно противоречие с намеренията на Европейския парламент, на ЕКОФИН, и затова се питаме в нашата политическа група дали не би било много разумно просто изобщо да забраним всички подобни форми на търговия. Нали, седем от така, инструментите вече са забранени, но дали изобщо трябва да ги търпим? Ето това е въпроса, който ние се поставяме. Дали не би било много по-разумно и по-честно изцяло да забраним всички форми и всички инструменти на подобна търговия. Ето това е всичко, което бих могъл да кажа от името на моята политическа група. Благодаря за вниманието. Благодаря. И аз искам да повдигам няколко въпроса. Един от тях е засегнат накратко в доклада, което означава, че и за докладчицата сигурно е от значение. Става въпрос за недискриминиращия достъп. Аз лично не виждам как ще се осигури това. Ще получавате по-бързо информация тогава, когато можете да си я позволите, когато можете да го платите това нещо. Аз лично не разбирам недискриминацията точно по такъв начин. Следващия въпрос. Като се има предвид това разрастване на новите технологии и методи на извършване на търговски сделки, е много важно това развитие да залегне не само в рамките на директивата, която обсъждаме, но също и директивата за злоупотребата на пазара. Това е нещо, с което е съгласна и комисията, говорили сме това по този въпрос. Така че ако някой се занимава с такива манипулации на пазара, като например фалшиви поръчки, а, това трябва да се уреди като злопотреба на пазара и оттам да следват съответните санкции. Не само обаче в рамките на директивата за пазарите на финансови инструменти. МИФИТ. Защото това са действия, които а, имат много обширни последствия и трябва да ги имаме предвид тогава, когато разискваме а, повишаването на а, прозрачността. Естествено, прозрачността не бива да застрашава а, пазарите. Тя води до корекции в цените. Надявам се комисията да вземе предвид всичките тези съображения, съображения при преразглеждането си на директивата. Отново има думата докладчицата. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да кажа накрая, че а, мисля, че доста широк консенсус ще постигнем в а, пленума на парламента но е необходимо да разбираме специализираните е, страни на пазара. Аз лично много трябваше да науча за да осъзная каква е инфраструктурата на търговията. Искам да благодаря на секретарията за проявеното търпение, също така институциите, по-специално регулаторните органи на държавите членки, както и други агенции, които участваха, както и участниците на самия пазар, които активно следят този пазар и ни помогнаха да разбираме добре понятията в тази търговия. Както вече бе казано, необходима е група, която да, раз, да работи по развитието по пазара, единния пазар в контекста на финансовите инструменти и естествено там следва и необходимостта от един единен надзорен орган. Цезар, агенцията Цезар е извършила много обручвания до сега. които са много важни за поставянето на технически специализирани стандарти. Аз също мисля, че обхватът на преразглеждането трябва да бъде разширен, като се включат и некапиталови инструменти. Защо? Защото информацията, с която разполагаме, е най-вече свързана с капиталовите пазари и продуктите, идеаловите продукти. Трябва да се е, разгледат и фиксираните приходи, и няма причина а, е, директивата МИФИД да не бъде приложима и спрямо тях. По коментарите на Маркус Фебер за производните инструменти, а, е, очаквам с нетърпение изхода от разискванията по-нататък тая седмица, за да се види доколко те трябва да залегнат в приложеното поле на директивата. По отношение на стрес тестовете, виждам, че те плашат доста хора тук. Това е нещо, за което сме говорили. Като се има предвид техническите платформи, с които разполагаме, те са действително много сложни. Резултатите на 6 май показаха, че над 500 милиарда долара са всъщност как се оттичат, излизат от американските корпорации. В действителност обаче инвеститорите загубиха много повече а, пари. Много търговци на дребно загубиха а, сериозни средства и това е в резултат от а, технически пробив в а, системата и мисля, че това, което трябва да гарантираме за бъдеще е, именно а, защитата от такива технически пробиви чрез фалшиви а, поръчки. случаи, когато от 700 дадени поръчки всъщност се планира да се изпълни една единствена. Системата трябва да бъде готова за това, за да нямаме сривове на пазара. тогава, когато се бомбардират системите от големи бройки поръчки. Относно прозрачността няма как да не се съглася. Тогава, когато пазара работи както трябва, избора, който се е, прави, също е максимално адекватен. Мисля, че трябва да направим всичко възможно да направим пазарите по-привлекателни като подход, а не толкова да въвеждаме все повече наказания. Накрая искам да кажа, че определено смятам, че платформите за анонимна търговия са необходими, така че да могат повече инвеститори да оперират на пазара. Сега, друг е въпроса доколко се използват само тогава, когато е необходимо, но през следващите няколко седмици ще трябва заедно да разгледаме пазарата на, а, структурата на пазара, въпросите на прозрачността и да достигнем до широк консенсус преди официалното преразглеждане на директивата. Започнах през април или през май да работя по този въпрос. Разглеждах много спорни въпроси. Въпроси, например, като връзката между платформите за анонимна търговия и високочастотната търговия. Но мисля, че през последните няколко седмици становището ми се сближи с това, което е най-разпространено в САЩ и в Япония, например. И мисля, че през следващите седмици ще успеят и другите колеги да разберат съображенията за това. 27 септември е крайния срок за подаване на изменения. На 26 октомври ще се гласува в комисията, а на пленарно през ноември. Благодаря, Кей казва председателката. Давам си сметката, че наблюдава момента, когато би трябвало да започне гласуването, но сега обаче трябва да разгледаме пета точка от дневния ред, която е гарантиране на независимостта на оценките на въздействието. Благодаря, господин председател. А, ще говоря за необходимостта от независимост на оценките на въздействието. А, в нашето становище стигаме до заключение, че оценките на въздействието се извършват от комисията, от висши служители, от няколко от нейните генерални дирекции. Това обаче не гарантира независимостта на тези оценки на въздействието. Така че нашето становище се опитва да направи външният надзор по-ефективен, надзор, който в момента почти липсва, и призоваваме за независим контрол върху качеството. Представил съм, представих вече доклада или становището по-точно миналия път. Тук има няколко изменения. Всички те внесени от господин Томас Ман. И аз искам да кажа, че приемам всички изменения, въпреки че тук там съм ги редактирал. Съгласен съм с всички предлагани изменения, внесени от Томас Ман. Благодаря. А, благодаря. Има ли някой, който иска да вземе думата по този въпрос? Едвард. А, и тук и пак ще говоря от името на докладчика Сянка, който не присъства. Ще се опитам да бъда кратък. Оценката на въздействието има ключово значение в тази програма, за да можем да законодателстваме възоснова на необходимата информация. Възможностите. Има възможности за осигуряване на по-голяма независимост и по-високо качество на оценката на въздействието. Отбелязваме значението на осигуряването на равностоен и справедлив достъп до малките доброволни групи, които се конкурират с големите корпорации. Затова приветстваме призива за по-голяма независимост, въпреки че това не значи целият процес да се екстернализира. Защото това ще заплаши холистичната природа на оценката на въздействието, в което бихме искали, която бихме искали да включим не само економическите, но социални и екологични въпроси, аспекти ако оценката бъде възложена на външен орган, тези две неща ще бъдат разделени и няма да взимат предвид интересите на всички заинтересовани страни, което би отслабило способността на парламента да упражнява ефективен надзор над законодателния процес. Накрая не сме съгласни, че добрата оценка би спънала законодателния процес. На практика виждаме как оправданите предложения могат да бъдат прияти бързо от парламента и съвета и да бъдат прилагани по-ефективно в страните членки. Накрая трябва да се отбележи, че ние ще гласуваме сред а, точка С от парламента и трети и четвърти абзац където става дума за пропорционалността в оценките на въздействието. Благодаря. Благодаря. Иска ли някой друг думата по този, тази точка? Господин Репинг, нещо искате ли да кажете? По отговор на казаното? Не, госпожа, нямам какво да кажа. Благодаря. Ще гласуваме в комисия на 28 септември в водещата комисия ще се гласува през октомври, така че а, доклада ще влезе в пленарна зала, втората пленарна сесия през ноември. Изменение към директивата за възстановяване на данъка върху общата върху добавената стойност, няма нови предложения и изменения, няма какво да обсъждаме тук, така че сега вече стигаме до гласуването. Ние е, казахме на представителите на групите, че ще гласуваме в 6 е, без 10 поради допълнителната точка по отношение на надзора. Мисля, че като се раздаде списъка за, за гласуване, ще стане време да гласуваме. може ли да раздадете списъка за гласуване, включително и на мен, като председателка да ми дадете един такъв списък? Имате, носите ли си картите? От така ще ускорим работата. No, Kay. Madam Chair, I have a confession. Имам да направя едно признание, госпожо председател. Забравих си картата миналата седмица в Страсбург. И моята не е тук, обаче моите помощници тичат вече да я донесат. Има ли друг някой, който си е забравил картата? А, можем и, и се сдигане на ръка да гласуваме пак ще бъде по-бързо, отколкото да а, броиме и тези, които не си носят картата, пък и да гласуваме електронно. Айде да, нека първо проверим системата. Значи, е, пробно гласуване правим. Искате ли да гласуваме? Пробно. 24, 24 гласуват за, значи гледа, че системата работи. Докладчикът поиска думата, за да направи някои разяснения. Може би преди да гласуваме, още някоя друга минута имаме господин Булман, тича насам в момента. Господин Карас. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам да ви помогна да спазите времето, така както сме го обявили, и да изчакаме по този начин и господин Булман да пристигне. <clears throat> Нека да ви кажа <laughs> възгласи, възгласи в залата. Удо, Удо, това е, е господин Булман, който току-що влиза. И така, благодаря ви. Много колеги ме попитаха защо гласуваме днес, след като комитета, Базелския комитет постигна съгласие вчера. Аз ще ви кажа, радвам се, че днес именно се провежда гласуването. И това ни дава възможност като ресорна комисия, специализирана комисия в тази област в Европейския парламент, едновременно с постигнатото съгласие да обърнем внимание на съответната тема, да допринесем за осъзнаването на нейната важност и също времено да посочим по този начин на комисията, че е необходимо прилагане едно към едно и същевременно да се има предвид това, че и да не се пропуска този много важен елемент, че без нашето активно участие едва ли ще да се постигне споразумението. Постигнато вчера. Да, Имаше предварително съгласие постигнато между надзорните органи, между съответните банкови, централни банкови институции и трябва да знаем, че това не е политическо решение, това е експертно решение. Става дума за толкова сложния и деликатния въпрос за дефиниция на ликвидността. Този въпрос все още не е решен окончателно, обаче независимо от това, че говорим за постигнато съгласие. И също е много важно да се стигне до обединение, а очевидно то вече се очертало между финансовите министри в тази област. Да, от наша гледна точка и това е записано в доклада. Остават се още неизяснени въпроси. Първо, до този момент в Европейския съюз няма изследване, което да обхване абсолютно всички е, регулаторни механизми във връзка с е, банковата сфера, с дейността на банките. Няма е, задълбочено, всеобхватно изследване. Независимо от това, че ние говорим за различните механизми за управление на риска, за защита на потребителските влогове, за защ... по-добро уреждане на кредитите, за по-стриктен контрол върху някои рискови финансови инструменти. Всичко това. А също времено обсъждаме паралелно с всичко останало и налагането на данъка върху банките и върху банковите транзакции. Е, също времено вчера в рамките на Базелския комитет се постигна едно предварително съгласие – но в момента разполагаме единствено с изследвания и оценки на въздействието единствено за страните, за държавите, които са страна на Базелското споразумение, които членуват в Базелския комитет. Не разполагаме с други данни. Тоест, ние нямаме цялостна статистическа картина за цялото европейско пространство, економическото пространство. И за това до този момент ние все още не разполагаме с точна, и ясна дефиниция на е, така, понятията ликвидност, ликвиден капитал, на, няма яснота по отношение на прилагането на всички е, правила, свързани с е, е, ликвидността и също времено нямаме яснота относно присъединяването на Америка, на САЩ към всичко това, което ние разбираме под базелско споразумение в този случай или базелски решение на базелския комитет. Така че този доклад би трябвало да се разглежда, съгласно виждането на комисията, не само като един допълнителен доклад към решенията на Базелския комитет, а и като подготвителен етап е, преди приемането на съответната директива. Така че да поставим в центъра на вниманието растежът, стабилността на финансовия сектор, на банковата е, сфера, на банките, но същевременно да имаме предвид е, така, управлението на риска и е, ограничаването му в е, рамките на е, допустимота. Дебатът е много-много сериозен и ние трябва съвсем сериозно да е, внесем и нашия принос, е, посочвайки необходимостта от изясняване на въпросите, за които аз изрично казах, все още няма отговор. Така че е, приключваме с един етап, но работата, същинската работа все още предстои. Позволете ми на този етап да благодаря на всички докладчици в Сянка. Мисля, че успяхме да постигнем компромис в резултат на усилията на всички, в резултат на внесените изменения в писмена форма, в резултат на десете устни изменения измененията, включително и тези внесени в е, последния момент, така да се каже, в устна форма, бяха резултат от много динамичното развитие на събитията. И така, ако до 21-22 септември се случи още нещо, е, което налага незабавна реакция, до 6-7 е, октомври т.е. датата, на която ще гласуваме в пленарна зала, ще имаме все още възможност да обсъдим нещата, да предприемам съответните стъпки и аз мисля, че е, би трябвало във връзка с е, е, обсъждането в пленарна зала и гласуването на доклада на, през октомври, по време на октомврийската сесия в Страсбург, ще можем да представим и нашите виждания за колкото е възможно по-бързо приемане на директива. Комисията ще бъде представена, така че призовавам всички ви, е, вие да настоявате за това. Аз лично ще настоявам. Така че предложението за директива ще бъде същинското поле за действие. Докладът е само подготвителният етап, както ви казах. Процесът е, е, е започнал, но а, ние би трябвало да се включим много по-активно сега, след а, като е постигнато съгласие в рамките на Базелския комитет а, и много се надявам, че всички ние ще работим активно, така че да се стигне и до приемането на съответната директива. Благодаря за сътрудничеството. Hey, right. Благодаря. И сега мина, пристъпваме към гласуването. Тук имаме е, е, един а, папка, където трябва да прочете инструкциите, както секретарата ми каза, когато е стигна там. Кейт, сега вече си имаш карта за гласуване, нали? Добре, в първи параграф за, против, въздържали се. 50-то изменение за, против, въздържали се. 51-во за, против, въздържали се. Не мога да кажа със сигурност. 51-во може ли да проверим? Електронно гласуваме за 51-во. Всички ли гласуваха? Е, резултатът е ясен, приема се. Това беше 51-во изменение. 52-ро отпада, 53-то изменение за, против, въздържали се, приема се. А, моля, двигайте високо ръка. Е, компромис Е, предложен от пет групи, включително ЕКР, за, против, въздържали се, приема се. Ф, компромис Ф, също предложен от почти всички политически групи, за, против, въздържали се, приема се. Компромис е, Г, прият. Пети параграф 64-то изменение отхвърля се, 65-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис ХАШ от 4 политически групи. Ще го гласуваме на няколко части. Има първо устно изменение, че те не трябва да е, възпрепятстват европейските власти да взимат мерки, които осигуряват стабилността на банковия сектор за, против, въздържали се, приема се. Може да проверим, ако не сте съгласни. Става дума за първата част, това е устното изменение – по компромис ХАШ. Всички ли гласуваха? 19 на 19, значи отпада, не се приема. Сега трябва да преминем към разделното гласуване, което са поискали зелените. По първата част целият текст без частта на обратна страна на страницата за, против, въздържали се, тя се приема. И сега останалата част от текста за, против, въздържали се. Нека проверим по втората част от Points Out, however. Всички ли гласуваха? Гласуваме електронно. Край на гласуването и приема се. Значи стигаме до сега 68-о изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 70-то за, против, въздържали се, приема се. Компромис И. Гласуваме го целия за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от докладчика по 7А. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по 7Б, пак от докладчика за, против, въздържали се, приема се. Компромис Жи от четири групи предложен. За, против, въздържали се, приема се. Стигаме до устното изменение от зелените по параграф 8а. Надявам се, че го имате пред вас. За, против, въздържали се, отхвърля се. Сега по оригиналния текст на параграф 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис К от пет групи предложен. Гласуваме го на две части. По първата част за, против, въздържали се, приема се. По втората част за, против, въздържали се. И втората част се приема. Сега стигаме до компромис L. И той се предлага от почти всички политически групи. За, против, държали се, приема се. Сега 85-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 85-то компромис М, предложен от 5 групи, за, против, въздържали се, приема се. 90-то изменение за, против, въздържали се, въздържали се, отхвърля се. 91 то за, против, въздържали се, Нека проверим, а проверим по 91-во изменение електронна проверка. А, 91-во се прие. Um, N by four group. Компромис N, четири групи. Кой е за, против, въздържали се, приема се. 98 за, против, въздържали се, Приема се. Изменение 100. Кой е за? Против? Въздържали се? При... Отхвърля се. 101 за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромис О. Първа част. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 14 за против отхвърля се. А сега. Да. Нека да проверим отново. Гласуваме по 105-то изменение.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 Компромис Q. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 112. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А това означава, че сега гласуваме 113, 114, 115. Кой е за? Приеха се. 116 изменение за Това е устно изменение, което се отнася до економическата оценка. И така, кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се. Гласуваме по първоначалния, оригиналния текст, без измененията. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 изменение е оттеглено, 118 кой е за, против, въздържали се, приема се 119 кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 120 струва ми се, че е, отпадна. 120. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Компромис Р. Кой е за, кой е против, кой е въз... се въздържа, приема се 117 за 127, е, извинявайте, е, прие се, 128 за, против, въздържали се. Нека да извършим електронна проверка и тук. Нека да проверим нещата. Всички ли гласуваха?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 134 in favor. 134 изменение. О, съжалявам. Да. Искате още веднъж електронна проверка по 133-то изменение. Добре. Режим на гласуване. Всички ли гласуваха? 39 за, 20 39 общо, 22 за, 15 против. Струва ми се, че 132 бе е, ясен случай, резултатът бе ясен. Сега преминаваме към 134, кой е за, против, въздържали се. Налага се проверка, не е ясно, моля ви, електронно гласуване по 134. Приема се компромис С, внесен от пет е, групи, за, против, въздържали се, приема се. 141 изменение за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се. 143 в две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се. Налага се проверка. Струва ми се, че така ще бъде по-добре. Мисля, че мисля, че не, картината не беше съвсем ясна. Нека да проверим. Не се приема, отхвърля се. Съвсем ясен, категоричен резултат. Компромисте пет групи са внесли предложението и така той се приема. 158 за, против, въздържали се, отхвърля се. 159 отпада. 160 за, против, въздържали се, Приема се. 160-то. Още веднъж, моля ви, гласовите. Кой е за? Против? Въздържали се. Струва ми се, че се прие, но за да сме сигурни, нека да направим електронна проверка. Да, приема се. Не ми се вярва, че ръцете бяха 40, но нататък. 161 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис У латинско от три групи внесен първа част, от три за, против, въздържали се. Искам да ви помоля не координаторите да дигат ръце. Приема се втора част за, Против. Повече ръце имаше вдигнати, така че да... не мога да приемат това гласуване, ако само координаторите гласуват. Втора част на компромис О. Гласуваме електронно. Приема се както знаехме, но ви мързи да си дигате ръцете. 165 с устно изменение. Така че първо гласуваме по устно, устното изменение. За, против, въздържали се. Приема се. 166 за, против, въздържали се, приема се. 167 за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по параграф 21а от е, докладчика за, против, въздържали се, приема се. Първоначалният текст на параграф 22 за, против, въздържали се, приема се. Компромис В, внесен от 5 групи за, против, въздържали се, приема се. Изменение 177 за против въздържали се отхвърля се. 180, 178, 179 падат. Тук пише, че отпадат. Okay, we are voting. Добре, гласуваме 178 и 179. 178 за, против, въздържали се, отхвърля се. 179 за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. 185 за, против, въздържали се. Нека да проверим 185 електронно гласуване. Carried. Приема се. Компромис Хикс, внесен от 5 групи, за, против, въздържали се, приема се. 189 за, против, сто осемдесет и девет Чакаме тези, които са против да си дигнат ръката. Благодаря ви. Въздържали се. Отхвърля се. 190 за. Против. Въздържали се. Приема се. Okay, we have a complicated business on liquidity here. The first... Тук е сложната тема с ликви... ликвидността, не всъщност. Първо, устното изменение на зелените, ZA. И така, за това устно изменение, за, против, въздържали се. Мисля, че ще трябва да проверим резултата. Много въздържали се има днес. I think 15, 13, 12 is worth checking, you know. Когато резултатът е 15 на 13 на 12, си струва да се направи а, електронна проверка, според мен. И така, приема се все пак. Right, so this, this is the entire block as amended with... Това е целият пакет за който се отнася устното изменение. Сега гласуваме. За, против, въздържали се, приема се. These ones, yes, yeah. Where? So we now go to 210. Сега преминаваме към 210-то изменение. Двести и десет. Моля гласувайте за. против, въздържали се, отхвърля се. Сега отиваме на 220. Гласувайте за, против, въздържали се. Нека да проверим резултата по 220. Отхвърля се. 221 за, против, въздържали се. Мисля, че и това се отхвърля. Извинявайте, но ще трябва електронно да гласуваме, за да проверим. Всъщност се приема. Двеста за против, въздържали се, приема се. 228 за, против. 227 се прие. съжалявам, но много малко ръце се е, дигат, затова пак електронно ще гласуваме и по 228 изменение. Приема се. 229 за, против, Нелепо е това, което се случва. Много ви моля. Гласуваме електронно и по 229. Приема се. 230. За. Против. Въздържали се. Ами като гледам вдигнатите ръце, се приема, но странно върви това гласуване. Компромис ZC, това го покрихме. Сега 237, внесен от Томас Ман. За, против, въздържали се, приема се. Сега отношението собствен привлечен капитал. А това вече го минахме. Така че 300, 239. Нали така? Искате проверка на 237 ли? по него ли казах, че странно тече гласуването? Добре, айде да видим. Гласувахте ли всички? Отхвърля се. <laughs> you sure you're pressing the right button? <laughs> Сигурен ли сте, че натискате бутоните така, както трябва? Добре, нещо се е объркало. Не знам кой се объркал, но... 239. Моля, гласувайте за. Въздържали се, а, е, против, въздържали се, отхвърля се. 240 за, против, въздържали се. Тук нещата са неясни. Проверяваме 240. Okay. That's carried. Приема се. 241 отпада, 242 за, против, въздържали се, приема се. 243 за. Двеста гласуваме за. Какъв е проблема, госпожо Лали? Не се ползва микрофон. Non. Euh, moi aussi, je suis perdu. Parce que on a... Est-ce qu'on a voté le 242 И аз се обърках. Приключихме ли по 242 и вече да гласуваме по 243? Now, now you can see why I'm confused, right? Ето виждате защо и аз съм, се, се бъркам вече. 243. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 244. За. Против. Въздържали се. Приема се. Така ми се струва. Това е НП, ако вие не го приемате, съжалявам. Ако сте само вие. Okay. We're now on compromise. Сега е компромис ZD. Последното изречение е устно изменение. Призовава насърчаването на прилагане на най-високи стандарти при двустранни разплащания. За, против, въздържали се, приема се. Това означава, че разделното гласуване отпада. Сега гласуваме. Не, това е по този текст. Разбрах. 254 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка по 254. Моля, гласувайте. Проблем ли имате, колега? Не се ползва микрофон. Приема се. Ма хората, като не си дигат ръцете, е доста трудно в тази стая да ви броим, защото половината сте във ъгъла сте се скрили някъде. 256 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първоначалният текст. 35 и параграф за, против, въздържали се, приема се. 257 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 258 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, против, въздържали се, приема се. Компромис А, за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение, за. Извинявайте, трябва да се върнем на устно изменение по точка от преамбюла АА от докладчика за, против, въздържали се, приема се сега. Точка А, седмо изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека да проверим. Защото беше подобен броя за и против. Right, now that's carried. Не приема се. 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. 9 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Приема се. Десето изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по точка от преамбюла Б, внесено от е, докладчика, приема се след гласуването. 14 изменение за, против, въздържали се. Неясно е, нека да проверим 14-то изменение. Приема се. 15 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по БЕ, латински, внесено от докладчика, за, против, въздържали се, приема се. Точка от преамбила С, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17, за, против, въздържали се, отхвърля се. Устно изменение по точка от преамбюла Д. За, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по ДА. На две части гласуваме. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение по точка от преамбюла Е. За, против, въздържали се, приема се.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 въздържали, е, против, въздържали се, приема се. 31 изменение за, против, въздържали се, приема се. Компромис С на две части. Първа част за, против, въздържали се, приема се. Втора част за, против, въздържали се, приема се.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 38 за, 2 против. Браво, господин Кар. Сега продължаваме към моя, с моя доклад. Не знам дали аз трябва да председателствам. Има само едно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Трябва да гласуваме електронно сега за целият доклад с, изменението. Гласуваме електронно. За възстановяването на ДДС. Гласуваме за целият. Още двама души не са гласували. И по законодателната резолюция като цяло. Пак гласуваме електронно. Още един трябва да гласува. А сега девета точка демографски предизвикателства и солидарност между поколенията. Първо изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Второ изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис А. За. Против. Въздържали се. Приема се. Оригиналният текст на втори параграф за, против, въздържали се, приема се. Шесто изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Девето за, против, въздържали се, приема се. Десето за, против, въздържали се, приема се. Единайсто за, против, въздържали се, приема се. Компромис Б за, против, въздържали се, приема се. И сега 16-то изменение на две части го гласуваме. По първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се и тя се приема. 17-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 18-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 19-то за, против, въздържали Извинявайте. Трябва да гласуваме оригиналния текст на четвърти параграф. Той се приема. 19-то изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 20-то за, против, въздържали се, отхвърля се Отхвърля се оригиналният текст за, против, въздържали се, приема се. Компромис С за. Извинявайте, малко избързах. Има устно изменение, което променя параграфът Households, който започва за не може да гласуваме по споразумение, тъй като има гласове против него и затова се връщаме към първоначалното изменение. Компромис С. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26-то. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27-то на две части. По първата част за против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се. Мисля, че и тя се приема, но нека проверим електронно по втората част. По втората част на 27. Всички ли гласуваха? Отхвърля се. Параграф 7а, устно изменение от докладчика. със устното изменение за, против въздържали се, приема се. 29-то изменение за, против въздържали се, отхвърля се. 30-то изменение за, против въздържали се, отхвърля се. И гласуваме електронно за целият документ с приятите изменения. И приема се 18 за, 15, въздържали, 15 против, 3 въздържали се. И с това приключихме с гласуването. Други няма, може да си вървим. Благодаря. <laughs> I'm trying.